Ще се гласува доклада в и половина. Сега преминаваме към доклада на госпожа Вебър за хардата на Европейския съюз, норми на свободата на медиите в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние винаги повтаряме, винаги твърдим, че свободата на медиите е една от основните ценности и това е така. Има причини да се радваме, има обаче и причини за сериозно притеснение тук в Европейския парламент неведнъж сме обсъждали статута и ролята, която играят медиите в редица държави членки. Ето защо бих искал да благодаря, да благодаря на комисария Круз за нейната постоянна подкрепа за медийния плурализъм. Бих искала да мога да кажа нещо положително за, за мен свобода в Европа като цяло, но причината за изготвяне на този доклад е факта, че Европейския съюз иска Европейската комисия и в частност комисаря отговаряш за основните прави, права да взима по-ясна и по-бърза позиция при всяко нарушаване на медийната свобода в Европейския съюз. Член 2 от Хартата за основните права и член 11 от Хартата за медийни свободи трябва да се защитават безусловно от страна на комисията, което до момента не се случва. Ето защо се надявам препоръките, заложени в този доклад, да се взема предвид от Европейската комисия, тъй като, както и от държавите членки. Те представят не само нас, този доклад представлява не само нас като демократично избраните представители на европейските граждани, но и стотици часове на работа с различни представители на гражданското общество, на сдружения на журналистите и други държавите членки в Европейския съюз трябва да подкрепят и да насочават разследващият и етичен журнализъм. журналистите все по-често са жертва на тормоз, дори и на насилие. Ето защо настояваме всички държави членки да гарантират, че журналистите могат да работят в безопасност. Всяко нападение срещу всяко посекателство срещу журналистите трябва да се смята за посекателство срещу обществото и затова трябва да се санкционира незабавно от изключителна важност е всяка държава членка да разполага с надежно законодателство, което да гарантира ролята на журналистите като пазители на обществото. Трябва да вземем предвид и положението в страни като Румъния. След 7 години на клевети, които не бяха санкционирани от наказателните съдилища, Наскоро, след решение на Конституционния съд, има пълно объркване отнов, отнов, относно повторното въвеждане на този вид нарушения като е, наказателни престъпления. Трябва да се гарантира, че клеветата все още е наказателно престъпление. Има също така нужда от прозрачност по отношение на собствеността върху медиите трябва да се избягва от конфликта на интереси, свързан с амалгамата между медии и политическо ръководство. Имаме нужда също така и от надзорни органи, които да контролират медиите. Имаме нужда от журналисти, които, които да не пишат мили неща за журналистите, а постоянно да ни контролират и да гарантират, че ние вършим добре работата си. Това е основната цел на настоящия доклад. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Лухан. На място 666. Може да се промести, ако искате. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Благодаря, господин председател. Господин председател, госпожо комисар. Искам да благодаря на докладчика и да поднеса моите поздравления. През последните години медиите имаха големи проблеми, които са сходни във всички държави членки. И именно за това е важно сега, че се появява този доклад за нормите и стандартите на свободата на медиите в Европейския съюз. И това е една от задачите на Европейския съюз, на Европейската комисия, която трябва да бъде по-смела в бъдеще по отношение на нормативните разпоредби в тази област. Две неща искам да отбележа в тази връзка. Първо, комерциалните медии. Със сигурност на нас не е необходима прозрачна информация за самоличността на получателя на тези съобщения и става дума също за това, че гражданите трябва да получат повече информация и те трябва да могат да анализират подробно тази информация. Затова трябва да бъде въведен механизъм за проверка. По този начин комисията може да гарантира, че държавите членки с сигурност спазват картата на основните права в тяхната сфера. Това означава и плурализъм в медиите, равен достъп до информация и също така зачитане на независимостта на пресата. Благодаря. Köszönöm a szót, Господин председател, този доклад е еднозначен. Казва се, че медиите трябва да са независими от парламента, от партиите и от опозицията, управляващите партии и опозиционните партии. И ние гласувахме с единодушие в нашата комисия. Надявам се този доклад да бъде подкрепен и на пленарното гласуване. Ние не искаме да регулираме пресата прекалено много, но трябва да е, кажем, че застъпваме европейските ценности, а именно медиите са основен стълб на демокрацията. Свободата на медиите в държавите членки трябва да се контролира. Каза се, че разследващият журнализъм има нужда от помощ. Приветстваме, че и експертите на комисията са стигнали до същите заключения като комисията Либе. Благодаря лично на, на госпожа комисаря и се надявам на бъдещо сътрудничество. Благодаря. Госпожа Саржентини, Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа докладчика Вебер. Ние дълго време очаквахме този доклад. Искам да напомня, че този доклад сега беше представен след продължителен дебат. Става дума и за свободата на медиите в Италия, за медийната ситуация в Унгария, но ние не се ограничаваме само върху тези две страни, защото съзнаваме, че има още много европейски страни, където може да се постигне още по отношение на медийната свобода. Една истинска демокрация е немислима без свободата на пресата. Ние сме тук в Европейския парламент, но не сме упълномощени да предписваме правила на журналистите. Моралът на медиите трябва да бъде тяхна задача. Трябва ние обаче да се погрижим, те да могат да пишат свободно и да имат възможност за избор така че е, да се даде възможност за свобода на гражданите при техния избор, когато става дума за медии и преса. Благодарим и на Европейската комисия. Този доклад, който се представя в парламента, сигурно утре ще бъде прият с голямо мнозинство. Можем ли да очакваме и е, някои проекти във връзка с свободата на медиите, за да могат журналистите да получат гаранция за свободата си. Благодаря, господин Петровски. Благодаря ви, господин председател. в точка 31 от доклада Европейският парламент призовава комисията да провери дали комисията предоставя лицензии на телевизионните и радиоспозителните оператори въз основа на справедливи критерии. Смятам обаче, преди, че преди това трябва да се разгледа въпроса за недискриминацията на медиите, като тук имам предвид дискриминацията към католическите медии в Полша. Вече изпратих писмо до комисаря Крос. Благодаря и за подкрепата, но през последните 6 месеца не бяха постигнати никакви резултати. Неодавна беше проведено специално изслушване в Европейския парламент, свързано с някои дискриминиращи практики, насочени срещу католическите медии в Полша. Политиците и гражданите в Полша събраха петиции с над 2 милиона подписа. Ако искаме да бъдем достатъчно сериозни, мисля, че Комисията и Европейски парламент трябва най-напред да разгледа този въпрос. Благодаря ви. Думата има господин Петров. Проблем вълнощи медиев в Уния Европейски то... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, проблемът на свободата на медиите е основен. Без свободата на медиите няма стандарти, няма демокрация, а това е именно същността на Европейския съюз. За съжаление, част от освен определените усилия от страна на Европейската комисия, виждаме и съществуването на двоен стандарт. Това буди огромна загриженост у нас. В някои страни медиите са заплашени, но не е достатъчно да назоваваме тези страни. Трябва да се намесваме всеки път, когато медиите и техните права са застрашени или ограничени. Трябва да се занимаем с въпроса много сериозно, защото свободата на медиите е основният стълб на Европейския съюз. Преждеговорившият колега господин Петровски говори за лицензиите за предавания на телевизионните канали. Това е, е много важно. Искаме в Польша да има същите стандарти, както и в другите страни. Това е, ще доведе до е, повече доверие в комисията. Господин Еренхаузер. Благодаря, уважаема госпожо колега Вебер. Искам да подчертая с удоволствие една тема и това е темата свързана с мрежовия неутралитет. Тази дума, този термин се среща веднъж е, само в доклада, там където става дума за Комисията по култура. И е, трябва да бъде подкрепен този е, термин. За съжаление, обаче, във вашия доклад той се среща само веднъж, както казах. Ние живеем в дигитално, в цифрово общество. Не само компютрите са свързани в мрежи, но и всички артефакти, книги, медии е, е, цифровизират все повече и повече. Също така и вестниците. Въпросът свързан с е, мрежовата неутралност а именно всички данни да бъдат третирани по равен начин, е решаващ въпрос, що се отнася до медиите, що се отнася до правото на информация и правото на изказване на мнение. Затова за мен е много важно този принцип на мрежовата неутралност да бъде е, част от основните принципи на Европейския съюз. Благодаря ви. На... Е, Госпожа Есея. Hyvä komissari, tiedotusvälineistä on sanottu että ne ovat vallan vahtikoiria joiden riippumattomuus са пазителите на властта и че те са запазена марка на демокрацията. Ето защо трябва да се борим срещу всякакво ограничаване на правото на изказване правото на свободно изразяване трябва да се прилага и към модерните технологии, като интернет, е, търсачките и социалните мрежи. Държавите членки трябва да съблюдават за спазването на, право, на правото на изказ, но трябва също така да се гарантира и плурализмът на медиите. Света на Европа не е еднократно е публикувал доклади относно свободата за медиите. Припомням също така, че свободата на медиите е изложена и в критериите от Копенхаген. Róz biztos asszony. Teljes mértékben egyetértek Renáta Weber jelentésével. Аз подкрепям 100% доклада на госпожа Вебер. Аз съм за това Европейския парламент и да помоли Европейската комисия да излезе с предложения, които да дадат правото на медиите за достъп до информация. Аз съм за един надзорен механизъм на европейско равнище, който да контролира свободата на медиите в, в държавите членки. В Унгария имаше проблеми с медиите и в доклада Вебер виждаме какво, какво се случва с медиите в Унгария. Благ... Благодарение на госпожа Крус законът в Унгария бе преосмислен, но проблемът не е остранен, защото държавните медии не отразяват реалността правилно. Е, фактите се представят неверно, медиите лъжат и гражданите не са информирани достоверно. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ten raport Господин Смегалски, благодаря ви. Дами и господа, Струва си да подкрепим този доклад. Той засяга и въпроса за обществените медии, за което благодаря на госпожа докладчика. Този аспект беше включен по искане на Комисията по културни въпроси. Аз бях един от инициаторите и бих искал да ви помоля да подкрепим този параграф. Разбира се, положението тук в Европа е по-добро в сравнение с положението, свободата на медиите в други части на света, но това не означава, че положението е задоволително. Даде беше примера с телевизионната станция Тарвам. Мога да ви осведомя също така и, че министърът на транспорта поиска 8 милиона евро като гаранция за един вестник, който публикува материал за часовниците, които носи, чиято стойност надхвърля значително неговото заплащане. В друга държава имаше беше заведено дело срещу един заведено дело за шега, публикувана на 1 април и съответният вестник беше подведен по съдебна отговорност за публикуването на този материал. По всички тези причини, заради всички тези примери, отново бих искал да се отправя към комисията с молба следете какво се случва във всички държави членки на Съюза. Госпожа, думата има госпожа Едеш Словенска. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди три години ние приехме директивата за аудиовизуалните услуги. И ние вървим в правилната посока. Въпреки това, госпожа докладчицата отбеляза, че някои медии не са достатъчно защитени. Тя говори за рекламите и мисля, че трябва да продължим с регулирането. Трябва да има така наречените меки мерки, например да се създаде кодекс на поведение в държавите членки по отношение на управлението на рекламите. Имам предвид рекламиране на съисни продукти, които са прекалено сладки, прекалено солени или прекалено а, с прекалено мазни. Докторите казват, че затластялостта сред децата ще е един от най-големите проблеми в бъдеще и това е нещо, което може да спрем. Председателят Господин Коферат има думата. Благодаря, господин председател. Свободата на медиите е важна тема, същевременно обаче и много комплексна тема, защото се налагат ограничения на различни равнища и не винаги е лесно те да се установят поне на пръв поглед. чрез правни актове се нарушават и ограничават свободи, какъвто е случаят в Унгария. Обаче, от друга страна, имаме концентрация на медиите, с което се изключват по-малките и по-слабите. Това също не може да се установи непосредствено. След това има свободи, които възоснова на конфликти на интереси вече не могат да бъдат гарантирани. Така, например, ако имаме следния случай – някой притежава много медии и изпълнява също времено политически задачи. В последните години това беше често явление в моята страна. Естествено, трябва много внимателно да следим какво става в интернет, защото там също се транспортира много информация и ние искаме и в интернет да гарантираме свобода за всички. Разбира се, ние не можем да гарантираме свобода само в традиционните медии. Благодаря, господин Кели. Само себе си подразбира, че един от основните принципи на демократичното, на демократичното общество е свободата на медиите. И разбира се, в Европейския съюз искаме да имаме възможно най-високи стандарти във всички държави членки. Има, разбира се, различни начини за манипулиране на свободата на пресата. В някои случаи се говори за контрол върху медиите, в някои други случаи има конкретен контрол върху отделни журналисти от страна на редакторите. Това се случва във всички видове медии. А медиите всъщност са твоята отговорност, особено при отразяването на случващото се тук в Европейския съюз. Понякога някои медии появяват, вземат дадена позиция и представят действията на Европейския съюз по много отрицателен начин и затова смятам, че трябва да настояваме и от медиите да проявяват необходимото уважение към нас. Благодаря ви и думата му след Данчила. Благодаря, господин председател. Всички европейски страни, които са част от Европейския съюз или желаят да станат част от него, трябва да спазват критериите от Копенхаген. Това се отнася и за хартата за основните права. В член 11 от хартата е записано е, зачитане на свободата и плурализма в медиите. Медиите се финансират отчасти от държавния бюджет, поради което тяхната отговорност е особено важна. Те трябва да предлагат високо качествена информация, трябва да създават доверие и да бъдат независими от външни фактори или политически интереси. Медиите имат и други задължения във връзка с предоставянето на информация. Аз мисля, че трябва да се създаде система в Европа, която да даде възможност на частните и на публичните медии да изпълняват функциите си. Те трябва наистина да могат да действат независимо, не трябва да се допускат монополи в сферата на осведомяването. Поздравявам госпожа Вебер за нейния доклад. Благодаря, казва председателят. Господин Тавариш. Благодаря, господин председател. Моята колежка госпожа Ведер, Вебер говори за свободата на медиите, но трябва тук да споменем и Лисабонския договор. И трябва да осъзнаем, няма местни медии, всички медии засягат всички европейци. Имаме едно общо медийно пространство и за това имаме нужда от един европейски дебат по медиите. Искаме да съградим обща европейска демокрация. Ето защо приветствам висококачествения доклад под ръководството на госпожа Крус. Смятам, че Европейския съюз е, трябва да предложи на гражданите добри медийни закони. Имаме добра основа за това. Солидарността е ключова дума тук. Свободният журнализъм също. Благодаря. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря на Рената Вебер за изготвения от нея доклад. Благодаря и на всички многоуважаеми членове на парламента, които се изказаха в рамките на това разискване. Очаквам с нетърпение гласуването утре. И ако днешната дискусия е показател на окончателния резултат от гласуването, то тогава има на какво да се радваме. Защото действително може да се постигне напредък при осигуряването на свобода и плурализъм на медиите из цяла Европа. Миналата седмица в Съединените щати, например, станахме свидетели на проблемите, с които те се сблъскват при осигуряването на необходимата свобода на медиите. Не за първ път разискваме заплахите, които гласят свободата на пресата в Европейския парламент. Свободата на медиите е една от, един от основните принципи на нашата демокрация и въпросът се разглежда в Европейската комисия. А когато казвате, че трябва да се намесим в случай на нарушаване свободата на преста в даден държава членка, аз съм напълно съгласна с вас, но за целта трябва да разполагаме с съответните инструменти. Това е целта на днесното разискване. Затова се радвам, че, че имаме един много ясно написан доклад, в който има конкретни предложения и който ни дава възможност да започнем, да започнем дискусия с държавите членки и с всички заинтересовани страни. Целта е да решим кой трябва да взима, кой, какви действия трябва да предприеме. За целта има три предусловия. Първо, трябва да има яснота относно правомощията, тъй като без правомощия не могат да се предприемат действия. На второ място, трябва да обмислим как може да се отрази в действие в разпределението на тези правомощия. И на трето място трябва държавите членки да поемат своята отговорност. Радвам се, че ирландското председателство се ангажира с това досие и искрено се надявам, че следващото литовско председателство ще продължи в същата насока. Както вече казахме, беше създадена група на високо равнище, председателствана от е, бившият президент на Латвия. И тази група се занимава с въпроси, свързани с свободата и плурализма на медиите. В по-рано тази година групата високо равнище публикува изчерпателен доклад с 30 препоръки, някои от които е, се доближават до предложенията, които правите вие в доклада си, госпожо Вебер бих искала да подчертая, че ние вече работим в някой от секторите, споменати както в препоръките на групата на високо равнище, така и в доклада на Вебер. Например, смятаме да предприемем, да приложим инструментът за наблюдение на медийния плурализъм през 2014 година. По този начин ще има много по-ясни данни за заплахите, които грозят по медийния плурализъм в Европа и къде точно са проблемите. Освен това работим и по пилотен проект за създаване на Център за свобода и плурализма на медиите в Европа. Друга действие, което смятаме да предприемем в областта на свободата и плурализма на медиите, е свързано с възможно най-широк е, консултация с всички заинтересовани страни. С тази насока започнахме две консултации с общественото мнение. Първата има за цел да се добием с данни, свързани с препоръките от доклада, публикуван от групата на всяко равнище. И втората консултация е свързана с независимостта на регулаторните органи занимаващи се с свободата на медийните услуги, включително и евентуално разглеждане на член 30 от директивата за аудиовизуалните медийни услуги. И за това се радвам, че докладът на Рената Вебер идва в възможно най-подходящият момент. След прекратяване на процеса на консултации през месец юни ще разполагаме с още по-ясна представа какво точно трябва да направим. И се надявам, господин председател, че скоро ще имаме възможност отново да предприемем конкретни действия и най-вече да видим конкретни резултати от усилията ни за защита на свободата на медиите. Това е което иска Европейската комисия, това е което иска Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря и на екипа ви за отличният отговор. Благодаря и на госпожа Вебер за много интересният и доклад. Някой друг иска ли да вземе думата? Благодаря на всички ви. Е, утре в 12.30 гласуваме, а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е прилагане на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Давам думата на докладчика господин Борис. Благодаря, господин председател.